Госпожо председател, не е ли редно да започнем? Вече е 10 и 10. Да, като че ли времето върви, поне часовникът ми това показва. Да, е, няколко колеги ни предупредиха, че все още се придвижват към залата и е добре да ги изчакаме, но виждам, че други са против. Нека открием заседанието. Добър ден на всички. Първа точка – приемане на дневния ред. Няма да гласуваме докладчик, доклада на господин Влашек. А ще го изслушаме. Ще изслушаме докладчика. Това е единствената промяна в дневния ред. Сега Точка 2. Одобрение на протокола от заседанието на 23 и 24 септември. Ако до края на заседанието няма възражение, протоколът ще се смята за одобрен. Трета точка. Съобщение на председателя. Няма такива на този етап, затова можем да преминем към гласуването. предвидено за днес. Изключение на доклад на господин Олджих Влашък. И сега искам да дам думата на Марко Спипер, след това на Елизабет Штетър. Ähm, Благодаря, госпожо председател. Неколкократно съм казвал, че Ако забавяме макроекономическите обословености, това не ми допада. И ще трябва при гласуването да се въздържа. В идеалния случай би трябвало да постигнем съгласие, което няма да бъде подкрепено 100% от съвета. И всъщност всичко се свежда до думата постоянство – Опоритост. Да не се отговори на условията. Diese makroökonomischen Konditionalitäten werden nie kommen. Не е редно. Ние сме поставили 5, 6, 7 различни макроусловия. Second reading. Wir riskieren, Frau Vorsitzende, с това гласуване днес, госпожо председател, ни рискуваме отиване на второ четене. Защото добавяме думи, които не са договорени с съвета. Или ще махнем думата persistent, или трябва да се въздържим от гласуване. Това не е свързано с това, което предстои да гласуваме. Е, но все пак ви изслушахме. Значи ние сме на точката за е, доклада е, Ян Олбрихт. Значи, ако не искате да вземете думата за него, моля да се въздържите. Нека започнем сега гласуване по доклада на Ян Олбрихт. Господин Пипер. Това беше фундаментална бележка. Имам усещането, че вие, като председател, направо преминавате към гласуване е, и не давате думата след това. За това исках да се изкажа в началото. И всъщност искам да помоля комисията да вземе предвид бележките ми във връзка с общия регламент. I, I, sure why съм сигурна какво имате предвид, е, като казвате, че имате усещане, че постъпвам по някакъв начин. Е, моите усещания към вас са винаги положителни. Ако искате, можем да ги обсъдим по-късно. Нека започнем сега по гласуването на доклада на Ян Олбрихт. Елизабет, ако не искате да се изкажете по доклада на Ян Олбрихт, не, не се изказвайте сега. По-късно, ако искате да се изкажете за друг доклад, по-късно. Ако можем обаче, нека сега да почнем работа по дневния ни ред. Гласуваме доклад на Яна Обрихт. Изнервям се и съм забравила заради това да си извадя кар... картата. Картата за гласуване. Нека проверим дали работят машините за гласуване. The vote is open and we... Yeah, it works. The vote is not yet closed. We, we hope everybody... Yeah. Всички ли гласуват? Някой не е гласувал. Всички ли са доволни от начина по който функционират машините? Започваме с списъка за гласуване. Изменение 2. Кой е за? Кой е против?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 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Така че е, гласуваме законодателното предложение заедно с измененията му. Начало на гласуване. Vote is closed and we have 35 in favor. So... Край на гласуването. 35 гласа за. Приемаме също електронно сега ще гласуваме законодателната резолюция. Начало на гласуването. Mm-hmm. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по междуинституционните преговори. Тук се нуждаем от абсолютно мнозинство. Гласуването е открито. The vote is... Край на гласуването. And what? No, this is adopted largely 38 to 1. Приема се с 38 на 1 гласа. Благодаря, приключихме. Uh, now, dear colleagues, we, we move to the uh, next, which is point... Сега, точка 6 от дневния ред. общо приложимите разпоредби. Най-напред информация от моя страна. Искам да ви кажа, че днес гласуваме общия консолидиран текст, който ви е бил раздаден вчера. Той включва доклада, прият от комисията през месец юли тази година. Ние е, гласувахме е, по резултата от междуинституционните преговори тогава. Това бе в общи линии резултатът на последната тристранна среща в Страсбург. Мога да кажа, че това, което ще гласуваме днес, трябва да бъде означено с 10-9-11. Маркус Пипер коментира. Най-напред ще дам думата на докладчика, най-напред господин Ван Ниселрой и след това Констанца. Може би накратко. Десет пъти сме провеждали разисквания по всички стъпки. Само сега да коментираме последните резултати. Ние наистина успяхме да постигнем максималното. Около 83 странни срещи бяха проведени и за това бих казал, нека гласуваме днес – за да стигнем до е, гласуване на пленарно заседание на първо четене, но и за да разблокираме свързаните с многогодишната финансова рамка аспекти. Всичко е черно на бяло. Вижда се съвсем точно къде са измененията. И аз бих казал, че най-добре е да се гласува максимално бързо. Но може би е, Констанца ще има други съображения. Е, Констанца, преди да ви дам думата, разбирам, че Елизабет има да каже нещо свързано с процедурата. Неколкократно се опитах да посоча своевременно, че искам да поставя процедурен въпрос. И вие ми попречихте, госпожо председател. Ако се поставя процедурен въпрос, той трябва да се разисква в началото. Бих запитала на какво основание гласуваме в случая. Не ни е даден от секретарията списък за гласуване, не сме имали възможност да внасяме изменения и не сме имали възможност за разделни гласувания. Нашият правилник за дейността позволява да се постъпва по този начин, да се гласува по този начин в комисия, да се извършва разделно гласуване и да се внасят изменения, които също да се подлагат на гласуване. Неколкократно поискахме да ни се даде списък за гласуване за този случай и неколкократно ни беше отговаряно, че това не е възможно. Според мен това е явно нарушение на правилника. И за това питам на какво основание измежду правилата се извършва гласуването, което ще направим сега. Първо, трябваше да посочите номера на разпоредбата, която навеждате. Второ, за такова единично гласуване, което въобщава резултатите от процедурата, не се изготвя списък за гласуване. За пленарно можете да направите изменения и да предложите какъвто искате начин на гласуване. Но ние неколкократно сме проверявали правилника за този тип гласуване. Не се предвижда списък. Благодаря за коментарите, но виждам, че вие искате отново да коментирате. Член 70 имах предвид. Член 70 не изключва възможността за внасене на изменения при първо четене. И не се изключва възможността за разделни гласувания. Това е очевидно. Тоест, така е трябвало да се постъпи. Особено като се има предвид, че ние действахме своевременно. Казахме, че за макроекономическите условия не сме съгласни. Това е предмет на консенсус. Ние не сме съгласни. И трябваше поне да имаме възможност за разделно гласуване и за внасене на изменения. Правното становище беше в друг смисъл. Член 70 алинея 5 не дава тези възможности, които вие цитирате. Във всеки случай стигнали сме до тук, където се намираме в момента и искам да обявя гласуването. Госпожа Ернст. Също процедурен въпрос, доколкото разбирам. Това, което казва госпожа Шрътер, е съвсем правилно макроекономическите условия предлагам да бъдат подложени поне на разделно гласуване. Това е много важно не само за всички ни, но и за хората извън парламента. Много е важно и ясно да обозначим кой как гласува. Не зная на основание на коя норма от правилника говорите. Сега в момента само процедурни въпроси разискваме. Да да, господин Лукяс. Но може ли да цитирате коя норма от правилника използвате като основание за изказването си? Госпожо председател, член 70. Тук говорим за различно гласуване. В случая гласуваме, за да видим дали можем да предприемем по-нататъчни действия. контекста на междуинституционното споразумение, но не може да се отрече, че по същество в комисията позициите по различни аспекти се разминават, особено що се отнася до макроекономическите условия. Аз съм принуден да гласувам против междуинституционното споразумение, но не искам отстрани да изглежда, че сме против отпускането на тези средства. Просто съм принуден да гласувам по този начин. Второ, госпожо председател, в пленарно заседание, за да се внесат изменения, ви трябват поне 40 подписа. Следователно, въпросът за измененията стои. Искам да се направи разграничение преди да гласуваме по междуинституционното споразумение. Председателят. Разбирам, че това, което правим, подлежи на различаващо се тълкуване, но искам ясно да кажа, че на този етап можем да гласуваме само с да, не или с въздържал се. Докладът бе гласуван през юли. А тук ние гласуваме резултата от решенията, отразени в консолидирания текст. Елизабет, аз не те прекъсвах, когато се изказваше. Остави ме да се доизкажа. Не можем да променим правилата в момента. Единственото, което можем да предложим днес е това е единно гласуване. Съжалявам, на такъв етап от процедурата сме, че имаме само този вариант. Това не означава, че някой ще ви попречи да направите всичко, което желаете, от към внасене на предложение за разделни, отделни гласувания, но в комисията ние сме гласували доклада, тъй че ние не гласуваме доклада. Разбирам, че Елизабет отново иска да вземе думата във връзка с процедурата. Да. Позоваваме се на член 70. Това е относимата норма всички знаят. Член 70 не изключва възможността за отделно и разделно гласуване, нито пък за изменения. Тоест, логично е да приемем, че всички тези методи са допустими. Правили сме го по-рано. Позицията на парламента е за отхвърляне на макроекономическите условия. Сега ни се дават резултати от преговорите, които са в полза, в подкрепа на макроекономическите условия. Значи, необходимо е да имаме тази възможност за разделно гласуване. Тук ще цитирам и член 21 във връзка с резултатите от преговорите и ще цитирам също член 19. По тях трябва да имаме възможност за разделно гласуване. Също така, внасям предложение да се направят необходимите заличавания в текстовете. Това е гласуването, което трябва да проведем, за да се върнем обратно по съдържание до мандата на парламента. Значи, ние трябва да изходим от този мандат, за да кажем не на макроекономическите условия. За това ни трябва тези две гласувания. Две отделни гласувания против споразумението, постигнато от преговорния екип и след това минус на текста на комисията. Трябва да включим приложенията. Е, естествено, че ако се а, от, откажем от тези разпоредби в основния текст и приложенията ще отпаднат. Да, казва председателят. Разбирам, че разделното гласуване не се препятства от член 70 на този етап. Но то не е задължително. Не е задължително да се провежда разделно гласуване. Тоест, председателят на комисията има възможност за преценка. И в качеството си на председател на тази комисия отказвам да допусна разделно гласуване на този етап. Предлагам да преминем към единното гласуване, за което е постигнал споразумение преговорният екип. Освен, ако докладчиците или преговарящите не желаят да кажат нещо. Това е моето предложение като председател на комисията. Разбирам, че и други колеги обаче имат позиция по процедурните въпроси. Ако продължавате да настоявате на тази процедура, отказвам да допусна процедура по разделно гласуване. Извинявам се за това, но отказвам. И така, господин Огиес. Госпожо председател, аз всъщност исках е, точно да се изкажа по процедурен въпрос. Не е, бих искал да говоря и да искам е, отделно разделно гласуване. В крайна сметка би следвало комисията да изкаже становището си по вашето предложение. Това е много важно според мен. По-нататък, така както гласувахме по предишното досие, според мен трябва да гласуваме и по текста като цяло, а след това да гласуваме по законодателната резолюция и би трябвало да имаме и трети е, вод. Точно така, както подходихме по предишното досие, трябва да подходим сега по това така че е, различаването в три различни е, гласувания следва да бъде нашия подход и сега. И това е изключително важно за всички институции. Това е важно и за следващите 7 години. Защото противен случай ще се, се, е, става въпрос за създаване на Европа на две скорости. Не бива да се правим, че нищо не се случва. Това е нещо много важно. Не можем просто да подметем този въпрос под масата. Не, не, нищо не е, подмитаме, нищо не оставаме на страна. Председателката, това е, е го, текст, консолидиран, по който ние гласувахме през месец юли. Сега няма да повтаряме вода. Просто трябва да потвърдим етапа от проведените преговори. Трябва да започнем с гласуването. Моля, режим на електронно гласуване. Гласувайте. Всички са гласували. Край на гласуването. 27 за. Ясно мнозинство. 4 против и 10 души са се въздържали. Одобрява се и се приема предложението. Някои от колегите желаят да обяснат вота си. Да, имате думата, Констанция. Тъй като не взех думата по-рано, исках да спестим малко време. Не, Ламбърт, председателката се намесе. Не, няма да ви дам думата отново, но ораторката продължава. Действително, ние сме изправени в една ситуация, която можем да бъде подкрепени от е, всички политически групи. Изключително важно е да можем да получим и мнозинство при гласуването в пленарна зала. На предишната тристранна среща в Трасбург е, исках да кажа благодаря на всички и от името, може би, на Ламбърт. Благодаря на секретарията, на политическите е, съветници, благодаря на всички депутати, които непрекъснато внимателно проследяваха а, е, онова, което ние правим, проследяваха хода на преговорите. Надяваме се, че на следващото пленарно заседание ще стигнем до успешно гласуване е, на съвременната политика по сближаване. Госпожа Мацони. Благодаря, госпожо председател. И аз бих желала да обясня своят вод въздържал се. Благодаря на докладчиците за всичко това, което те е, предприеха до сега. Но отново е, бих е, искала да кажа, че резултата не е онова, което ние бихме желали да постигнем. Имам предвид категоричната позиция на съвета. А в парламента и особено в нашата комисия ние много активно участваме в хода на преговорите и в крайна сметка всички изключително важни аспекти, по които успяхме да постигнем положително позиция, говоря тук за комисията, разбира се, за макроекономическите условия, отлагане на план плащанията и всичко това остана извън а, е, предложението. Ние предприехме голяма стъпка назад спрямо предложението на комисията. Само преди един месец е, парламентът предложи доклад, аз бях докладчик по него, за въвеждането на така наречената клауза за инвестиции, т.е. възможност за ограничаване възможността на а, подобно финансиране, което да доведе до преизчисляване на дефицита, т.е. насочено към минимализиране на евентуалните последствия от макроекономическите условия, които се въвеждат с този пакет. Но ето дори и този аспект сега е разводнен, защото 19-та алинея, която бе въведена по, доклад, по настояване на нашите докладчици, беше един вариант, целящ за предприемане на някаква позиция от страна комисията и парламента, но в крайна сметка Текстът е твърде слаб в сравнение с е, член 21. Затова и аз гласувах въздържал се. Не бих желала да гласувам против, защото в крайна сметка подкрепям цялата работа и всички усилия вложени до досията от колегите. Председателката. Преговарящият е, екип се намираше наистина в огромно затруднение по отношение на тази клауза за инвестиции, защото тя на практика не принадлежи е, по същество е, към проекта на предложението, а е насочена към макроекономически дисбаланс и съответно макроекономическата политика актовете в двата акта в пакет всъщност именно отчитат тези аспекти. А на предишното пленарно заседание в Страсбург комисията, комисаря обясни как стои въпроса с финансирането на структурната политика и процедурата по свръхдефицит. Вече има предложение от комисията от по отношение на това как ще се включи този аспект, разбира се, предложението на докладчиците беше против желанието и волята на комисията така че, ако кажем, че е, се движим назад спрямо предложението на комисията, не е честно, защото комисията беше изключително твърда в своята позиция изцяло против това предложение. Затова, когато е, изказваме подобна позиция, трябва също така да се позовем на контекста, също така и да насочим вниманието към съфинансирането в областта на политиката за сближаване. Това е а, основата за искането на комисията и тези процедури се следват от Европейската комисия. Но в крайна сметка е важно да се включат тези аспекти в регламента за политиката по сближаване. Това е първото, което исках да кажа. И второ, по макроекономическите условия бих искала да ви информирам за нещо, което може би и не знаете а ние бяхме наистина самотните моряци в океана. Единствената институция, която водеше с години битка срещу макроекономическите условия. Нито една държава членка в съвета никога не е подкрепил позицията на парламента. Комисията твърдо отстояваше до края а, противоречието, несъгласието си с разводняването на предложението с социал-економически фактори и наистина това е безпредседентно, имайки предвид ролята на Европейския парламент и нашата комисия, която следва да участва в процедурата и нашия глас следва да се чуе в окончателния проект на комисията. Необходимо е да има обмяна на становище през целия процес с комисията от момента на началото на внасенето на предложението до приключване приключване на преговорите от преговарящия екип. Да, в крайна сметка, според мен, всичко това е един огромен успех. Писахме писма на всички, е, включително и председателя Шулц, е, срещу макроекономическите условия. Аз продължавам да съм против е, тези условия, но в крайна сметка единствено по този начин можем да преодолеем съпротивата, която срещаме сред другите институции. Страховете са и ясни. Необходимо е да вървим към компромис и аз лично мисля, че компромисното предложение е много балансирано. Това ще бъде също така разбрано и от всички заинтересовани участи... страни, участващи страни в процесите след подробен анализ. Аз написах лично писмо до председателя Шуц относно клаузата за инвестиции и съответното елиминиране на процедурите. Не, не получих и не чух за отговор по този въпрос, но както виждате, ние непрекъснато следваме предложенията, които се правят, следваме неотклонно тази е, линия и е, в регламента се позоваваме наистина на всички всички тези аспекти. Изключително благодарна съм на докладчиците за техните усилия. Очаквам наистина от тук какво ще бъ... каква ще бъде реакцията и на правителството. Те очевидно ще бъдат против. Отново обръщам се към колеги като господин Пипер, госпожа Мацони и повечето от колегите в политическите групи. Всички ние имахме различен подход, но в процеса се опитвахме да стигнем до приемлив, удачен компромис. Желаете ли думата отново, господин Огиас? Само изпълнение, обяснение на вод, моля ви. Господин Огиас, да, благодаря. Аз е, също исках е, да обясна своя вод. Не бих искал да внасям допълнително противоречие а, е, в духа на разискванията. Преди малко казах колко е важно това гласуване сега и затова бих желал да обясни и своята позиция повода си. Тук въвеждаме въпрос относно ролята на докладчиците. Трябва, според мен, да изясним нещата по отношение от отговорността на докладчиците за досието и а, да уточним и каква е ролята на докладчиците в сянка. Благодаря на всички тях но знаете, че Втория Ватикански съвет винаги казва, трябва да се различава е, грешката от лицето, което допуска грешката. А грешката, която допускаме ние тук, давайки зелена светлина на нещо като макроекономическите условия, е нещо и между другото моля, нека да се отрази това в протокола. Това е един вододел комисията пуска това досие, което означава, че в момента се дава ход на нещо, което ще има взривоопасен характер в последствие в а, следващия етап. Макроекономическите условия ще а, увеличават а, разликите и а, наистина ни тласкат към Европа на две скорости. Искам ясно това да се осъзнае. Говорим за макроекономически условия, за растеж, но в крайна сметка затваряме достъпа до фондовете. И още нещо, което следва да се отрази, то ще окаже отрицателно въздействие върху стопанската дейност и стопанските оператори като цяло. Защо? Защото тези, които бъдат подложени на тези условия, няма да имат възможност да подготвят своите програми, защото ще бъдат наказани на практика в програмите и плановете, които разработват за следващите 7 години. Аз не бих искал да бъда противоречив и съвсем спокойно изразявам позицията си. Имаме отговорност и много ясно трябва да подходим по този въпрос. Благодаря. Корнелия Ернст. Äh, И аз бих желала да обясня защо се въздържах. Именно заради макроекономическите условия. Наистина жалко е, госпожо председател, че не ни дадахте възможност да гласуваме по този въпрос сега. Ако внимателно анализираме всичко това, на практика ние променяме философията в нашата политика за сближаване. До сега какво се опитвахме да постигнем? Е, да е, преодолеем различията между регионите, а с тази условност, с тези макроекономически условия се въвежда един елемент, който няма да води към продуктивност. Регионите, държавите, членки ще бъдат наказани за различията и този механизъм наистина е вграден в такава политика. Ние като парламент не можем да внесем сериозни промени по отношение на отделни аспекти от а, е, програмата. Затова ние според мен не сме успели да постигнем до добър компромис, защото регионите, които са с по-неблагоприятни условия, ще продължават да срещат затруднения и това е нещо трудно, което ще бъде обяснено на държавите членки. Аз самата съм от регион, който е бил облагодателстван от регламента, но не мога егоистично да разглеждам само собствения си регион. Необходимо е да разгледаме общите заключения и последици от всичко това. Благодаря. Констанца е, процедурен въпрос или? Es geht ja bei den meisten Diskussionsbeiträgen wirklich um den Artikel 21. Госпожа Крел. Е, повечето от е, моите колеги всъщност засягат аспекти, свързани с 21 член. Не казахме достатъчно за компромиса, който сме постигнали, така че позволете да засегна някои аспекти от него. Не винаги съм съгласна с Маркос Пипър, но тук е напълно прав и мисля, че е отразено в протокола казаното от него, а именно 21 член няма да се изпълнява през следващите 7 години. И това е успеха в хода на дейността на преговарящия екип защото създавайки 21 член в този вид, ние на практика сме постигнали много по отношение на макроекономическите условия. Толкова много пясък се хвърли в работата, така че трябва да се отчетат всички тези аспекти, които имат въздействие върху бедността, социалната изолация. Въведахме също така и аспекта свързан с това, че няма да се спират ангажиментите в поплащания в държави членки, ако има рецесия известен брой години в тази държава. По отношение, същото може да се каже и процента, който няма да бъде намаляван в подкрепата. Ще се очитат финансовите затруднения при изпълнението на реформите, борбата с безработицата и всичко това е изключено. Инициативата за заето за младите хора е изведена. С други думи, гаранциите, които се предоставят, представляват един символ. Съвета отстоява всички държави членки, 28-те държави членки отстояват категорично позицията си. Те не искат макроекономически условия. Так, нито една не е, отстъпи от позицията си. А ние трябва да постигнем компромис. Трябва внимателно да прочетем текста, да подготвим компромиса и да видим дали трябва да застрашим цялата политика за сближаване. Това е, е решение, което ще се вземе от всеки един от нас. Но според нас разполагаме с добър компромис, отстоявам го и го подкрепям. Е, председателя, е, също така, вие е, пропускате, че вече самата фраза макроекономически условия не се появява в текста, т.е. ние успяхме да се отървем дори от е, тази фраза. Това също е важно. Продължавам казаното от Констанция. Това е един аспект, разбира се, но в нашата комисия вече години наред се борим да установим връзката между економическото управление, политическата координация и политиката за сближаване, така че в крайна сметка политиката за сближаване да се превърне в инвестиционната политика на Европейския съюз. Така се работи и в рамките на Европейското полугодие. Е, важно е да се подчертаят онези аспекти в тези политики, които са важни за координацията и сближаването в Европа. Всичко това е много важно. Просто не ни харесваше елемента, свързан с санкционирането в е, проекта. Е, казаното от Констанция, вероятно никога няма да е, се позовем, няма да използваме някои от тези аспекти. Както и Констанция каза, трите елемента в крайна сметка, които се отлагат, водят до отлагане на изпълнението много бе направено, за да се установи е, тази връзка, много мерки, насочени към ефективното използване на средствата по фондовете, економическото управление са включени в предложението сега, което правим. Да се надяваме, че всички тези лостове ще бъдат използвани но жалко е, че всъщност е, не успяхме е, да пробием парламента, отстоява този е, компромис. Още няколко оратори остават от списъка. Четирима. Госпожа Шреотер. Ja, also zunächst möchte ich sagen, dass es ähm, Благодаря ви. Най-напред бих искала да кажа, че работата на преговорния екип беше изключително трудна, но той свърши отлична работа. Спечелихме в доста отношения, това е несъмнено. Но още от самото начало установихме, че има поле за компромис, че ще е възможно да стигнем до компромис. И за това работихме и толкова усърдно. За съжаление, по въпроса за макроекономическите условия не можахме да стигнем до единомислие. Опитахме всичко. Всичко това, което вие цитирахте, ние го изпробвахме, но безуспешно. Ние, зелените, бихме искали това да се превърне в символ – и за това следвахме много внимателно всичко, което се случваше и положихме максимални усилия, за да разчупим леда. Подкрепихме всички тези идеи, които ви изложихте днес. За съжаление обаче, резултата е такъв какъвто е. В крайна сметка спечелихме по доста съществени точки – и както знаете, в много от случаите се отделяше внимание на кредитите за поети задължения, но не и на кредитите за плащания. Не можахме да стигнем до съгласие, по-специално по кредитите за плащания, но това е резултата. Ако кредитните институции, банките отпускат кредити и знаят, че те могат да бъдат преустановени и ако знаят, че структурните фондове вече няма да могат да служат за гаранция, то тогава същите тези кредитни институции ще бъдат много по-предпазливи при отпускането на кредити. Не може да създаваме ефективни финансови инструменти, ако имаме подобна разпоредба. Затова ние, зелените, считаме, че това би означавало да се прекрачи червената линия, която ние не можехме да прекрачим. Това само щеше да противоречи на политиката на сближаване. Затова и подобна разпоредба не можеше да бъде разписана по този начин. Всички знаете, е, че ако бяхме приели, щеше да се стигне до гледане на второ четене, което само по себе си не е лоша идея, защото щяхме да имаме гласуване и в крайна сметка щеше да остане само един аспект, по който съвета трябваше да се размърда. Ако в пленарна зала отхвърлим членове 21 и 19, които са резултат от преговорите, то това би означавал, че ще се стигне до второ четене, за да се уредят тези два проблемни момента. И в този а, момент бихме могли да спечелим и нашата кауза да победи. Затова считам, че е разумно да гласуваме в пленарна зала по начин, който да ни позволи да се отхвърли компромисното предложение, да се отхвърли и предложението на комисията. предложение на комисията, което за съжаление мина вече в пленарна зала. Но ако постъпим по този начин, ако гласуваме против, съвета ще трябва да се размърда, защото ще разбере, че този въпрос е изключително важен за парламента и по този начин ще може да променим нещата на второ четене. По този начин ще спечелим нашата кауза ще спечели. Затова наистина искрено вярвам, че можем да стигнем до второ четене, което от своя страна да доведе до успех. Благодаря, казва председател. Като следващия оратор, моля ви, бъдете максимално кратък. Господин Крисо Гелос, Благодаря, госпожо председател. Като слушам колегите, излиза, че има толкова много пречки, че в дългосрочен план трудно бихме могли да приложим тези разпоредби. Основното послание, може би, е, че ако не успеем да отворим вратата, то поне нека да отворим прозореца за прилагането на макроекономическите условия. Това обаче хищ не е добре, защото политиката на сближаване също ще пострада. Ние се опитваме да намалим различията между региони, опитваме се да преодолеем пречки причините, които водят до тези различия. Разбира се, че бихме искали да има равномерно развитие на регионите, нещо, което подчертаха и колегите. Но а, не това виждаме. Затова ми се струва, че е добре да се внесат изменения, а, които да доведат до отхвърлянето в пленарна зала на членове 19 и 21. Защото в противен случай ще имаме отрицателни финансови последици. Струва ми се, че критериите, свързани с макроекономическите условия, ще бъдат трудно приложими в дългосрочен план. Това, което трябва да направим в нашата комисия, защото това е наш дълг, е да упражним допълнителен натиск, включително и при гласуването в пленарна зала. Необходимо е да направим необходимото, за да може да отхвърлим членове 19 и 21 в пленарна зала. Имаме конкретно предложение. Комисията по макроекономическите въпроси проведе изслушване по тази тема, както и по политиката на тройката във връзка с политиката на сближаване и социалното сближаване. Аз ви предлагам ние, като Комисия на регионалното развитие, да започнем сходна процедура, за да установим до каква степен се обсъждат тези политики, регионалното развитие, да постъпим в рамките на нашите правомощия. Струва ми се, че трябва да поступим по този начин. В частност, нашата комисия трябва да се занимае с въпроса. Затова ви приканвам да поканите представители на тройката, както и хора от академичните среди, представителите на регионите, за да можем да разполагаме с актуална информация за кризата. Благодаря. Господин Готманис. Благодаря, госпожо председател. Аз няма да бъда кратък, защото многократно чух колеги, които се изказаха по няколко пъти, затова нека и аз да изложа позицията си. Като член на преговорния екип и като координатор на доклада в АОД, аз също трябва да изразя позицията си, защото доколкото знам, заседанието се излъчва в интернет. И аз не искам хората, които ни гледат, да останат с впечатлението, че единственият проблем, който имаме е, че не сме могли да... че единственият проблем са били макроекономическите условия. Първо, ако погледнете сега действащото законодателство, включително и регламента за фонда за сближаване, ще видите, че в някои случаи се прилагат някои разпоредби към Унгария. Но ако вземете предвид и предишните разпоредби, ще видите, че нещата стоят по малко по-различен начин. На второ място, разбира се, че говорим за реакция на кризата. Пакет от 6 законодателни мерки или от 2 законодателни мерки, които се прилагат към държавите членки. Но имаме и това предложение на комисията, което предлага засилени санкции. Това също е в реакция на кризата. Да, още от самото начало казахме, че може би това не е правилният инструмент. Но, дами и господа, моля ви, прочетете и приложението. Не само членове 19 и 21. Тук имаме и приложение. И а, имаме и компромисно предложение. И това е добър компромис. Да, казахме не на макроекономическите условия. Комисията внася предложение, като съвета засилва това предложение защото съвета решава с мнозинство и имаше много държави членки, които подкрепиха тази идея. Има държави членки, които не изпълняват плановете за прекомерния излишък, не изпълняват и съответните правила за различията. Тези държави ще трябва да бъдат санкционирани. Затова те гласуваха против. Но, защо ние подкрепихме този текст? Защото той е компромисен. Не засяга всички плащания, засяга само 50% от тях. Не 0, а 50%. И това е един много добър резултат, постигнат от нашите докладчици и от председателката също. На второ място, разбира се, че има връзка с положението на безработица в държавите. Имате 2% намаление на санкциите и може да имате и по-големи намаления, може да има и 5%, може да се стигне до 50%. Просто прочетете приложението. На следващо а, място има и други параметри, които не са лесно измерими, но те са включени в текста – има а, показател, свързан с брутния вътрешен продукт, има дори и други критерии. Може да вземете предвид предишната година, както и 2018, 2019, 2020 година, годините в които ще се приемат съответните фондове. Тогава също се предвижда намаляване на санкциите, ако има подобен кризисен момент. И това е компромисен текст. Компромисен текст, дами и господа. И ако някой каже, че това е нищо, не е прав. И на последно място, Бих искал да кажа, че постигнахме не само този резултат на последните а, преговори, но имаме и 7% вместо предложените 6%, което води до допълнителни милиарди, които трябва да бъдат спестени още от самото начало. Съвета ще трябва да ги плати едва след 2020 година. И годишните ставки не са 2,5, а стигнахме до 3% за 2020 година. Това са добри резултати. По тази е, причина не съм съгласен с казаното от колегите от моята група. Е, това не е Европа на две скорости. Да, разбира се, че тук имаме успешен резултат. Всички си спомняте какво се случи по време на кризата, но това е един от инструментите, които ще ни позволи да не изпадаме за втори път в подобно положение. Комисията внесе корекции и изменения във връзка с плановете за свръхизлишък за Франция, Испания и други държави. Това не означава, че това беше планирано още от самото начало, че може да имате план, който да не постигнете и, и няма да а, ви бъдат наложени санкции. Не. Ако си спомняте, санкциите към Испания бяха отложени за една година и така нататък. Това са по-скоро символични мерки, поне така изглеждат. Но ние се борехме до последния момент да променим нещата. И наистина компромиса, който имате пред вас е добър. За това благодаря на всички докладчици и на госпожа председателката, които бяха изключително смели в тези преговори. Благодаря ви, казва председателката господин Лухан. Благодаря ви, госпожо председател. Изцяло подкрепям усилията на докладчиците по време на преговорите. Разбирам, че задачата им съвсем не е била лесна, защото комисията и съвета нямат особен опит в преговори с парламента по толкова важни политики. Но когато говорим за преговори, говорим задължително и за компромиси. Това е всъщност и изкуството на водене на преговори и стигането до компромис. Ние, членовете на Европейския парламент, обаче не може да забравяме някои важни аспекти. Първо, Не съм съгласен на 100% с казаното от господин Голдман във връзка с резултатите от преговорите. И това, което каза във връзка с Европа за две скорости. Много е опасно да се борави с подобни термини. Политиката на сближаване означава максимални инвестиции, за да може Европа да се превърне в глобална сила. Ние се борим с Бразилия, Китай, Индия и други економически влиятелни държави. Ако кажем, че по време на преговорите сме постигнали добър резултат, тъй като ще има по-малко плащания, то това би означавало да подкопаем и политиката на сближаване. Просто няма да постигнем целите, които сме си задали. Бих искал да ви обърна внимание и на още нещо. Съфинансирането. Аз лично смятам, не съм присъствал на преговорите, но смятам, че е можело да спечелим повече от този 1%. Съвета не трябваше да налага сумата, която фигурира в текста по-настоящем. Просто исках комисията ни да има предвид това. Не може комисията да играе консултативна роля, когато става въпрос за санкциите, а иначе да е основният инициатор на законодателното предложение. Поне това е моето мнение. Считам, че може би единствената причина, поради която подкрепих доклада, беше, че смятах, че всяко едно допълнително забавяне – ще а, няма да е от полза на никого. Това въжи и с оглед на политическия контекст, без значение дали ни харесва или не. Предстоят избори и когато всеки от нас се прибере а, от тях, ще каже да, бюджета е по-малък в сравнение с този за периода 2007-2013 година, но по отношение на политиката на сближаване е трудно да обясним защо не сме успели да прокараме идеите си. Трудно е да обясним, че съвета е взел надмощие. Не мисля, че това ще ни е отполза за изборите. Затова бих искал да повторя, че трябва максимално да се възползваме от този инструмент или поне от това, което остана от него. По-специално структурирания диалог. Ние сме с законодатели, с съвета и в качеството ни на такива трябва да наложим и нашия глас. Затова тези изменения трябва да бъдат внесени в пленарна зала. Добре, искам да дам допълнителни разяснения. Може би разбирате, че част от финансовите въпроси, по които се водиха преговорите, имат значение за профила на плащанията през целия период. В резолюцията на парламента през юли не поставихме под съмнение нито размера на бюджета, нито профилите на плащанията. И имаме много малко възможности да се е, обърнем срещу цялата резолюция на Европейския парламент от юли и да предоговаряме блок. Това, което можем да договаряме са годишните авансови плащания, където можем да поискаме увеличение. Не е възможно да направим друго, в противен случай ще се изправим срещу собствената си позиция от юли месец. Ако поставим под съмнение профила на плащанията, ще е, поставим под заплаха и многогодишната финансова рамка през ноември. En tant que membre... Благодаря, госпожо председател. Като член на преговорния екип искам да обясня защо гласувах така. Не се противопоставих на намереното съгласие, въздържах се. Мисля, че трябва да възприемем глобална визия – първо, Европейският парламент в тези преговори, според мен, беше на висотата на ролята си като законодателен орган. И когато гледаме регламента в неговата цялост, всички можем да признаем, че ползите, които спечели Европейския парламент в сравнение с проекта, с който започнахме преговорите, бяха не само многобройни, но и реални. Естествено, стои въпросът, към който основателно сега се насочва вниманието, а именно макроекономическите условия. Днес всички знаят, във всички региони и извън Европейския съюз, че водихме битка до край – във връзка с тези макроекономически условия, които основателно отхвърляме, доколкото смятаме, че там се допуска съществено отслабване на регионалната политика. Длъжни сме да осъзнаем обаче, че самият принцип на водене на преговори означава, че не ни е възможно да налагаме на другите партньори позиция, с която те категорично не са съгласни. Доста пъти чувахме и е, изказвания в смисъл, че е, съветът е, е без желание да отстъпи от позицията си. И ние така бяхме без желание да отстъпим от позицията си, но в един момент се очерта възможността за компромис и смятам, че това, което получихме като резултат във връзка с тези макроекономически условия, не може да се пренебрегне. Всеки от партньорите в преговорите преодоля своята неотстъпчивост по някакъв начин. Естествено, има и други елементи, които ни безпокоят във връзка с включването на финансовите инструменти. Като ги добавим към макроекономическите условия, това означава, че трябва да внимаваме с политиката на сближаване и нейния аспект, свързан с солидарност. Това е нещо, което не може да се променя произволно. Аз лично много се безпокоя за бъдещето на регионалната политика след 2020 година, като се има е, предвид, че вече е, сме свидетели на някои центробежни тенденции. Има и още нещо, което искам да кажа, а именно да благодаря на колегите, целият преговорен екип за неотклонната подкрепа, която те оказваха на най-отдалечените региони. Огромна част от нашите искания бяха удовлетворени и можем да смятаме, че тук сме постигнали много. Тоест, да, наистина може да се съжалява за това, че останаха в текста тези макроекономически условия. Това ще бъде отразено и в изказванията ни в пленарно заседание, но мисля, че първовият глобален компромис, до който стигнахме, е разумен и той позволява да се отчете и факторът време. В крайна сметка и регионите очакват разблокирането на ситуацията, за да може от началото на 2014 година да се развиват съответните процедури. Благодаря. Благодаря. Още двама оратори имам, Виктор и а, Олдших, и след това а, ще дам думата за заключителни думи. Виктор Бощинаро. Благодаря, госпожо председател. Мен ме интересуват и други въпроси. Както може би знаете, за втори път е, преговорният екип не постигна компромис а, е, с а, е, комисията и със съвета а, по това известно правило N плюс 3. Не, това не е вашата точка. След, не, след малко ще стигнем до нея. Ние сме още на обясненията на вота господин Олджих Власък. Благодаря, госпожо председател. Искам да говоря на родния си език. Под тento навърх. Благодаря, госпожо председател. Искам да поясня вота си. Подкрепих проекта. Не присъствах на всички тристранни срещи, но научих как се развива тази процедура. Като участник преговорния екип научих, че ако искаме да се държим партньорски, всеки трябва да предложи или да се съгласи с компромис. Комисията се опитваше да постигне определени реформи. Опитват се да окажат натиск върху отделни държави, членки и така нататък. От... В началото бях против макроекономическите условия. Но крайното компромисно решение е нещо, което възприемам, например, наистина като компромис, от който не бива да се срамуваме. Бедност, заетост, рецесия са много важни фактори за стабилността на държавите. Стимулирането на заетостта сред младежите, например, също попадна в текста. Този компромис трябва да бъде тълкуван в светлината на по-нататъчните тристранни срещи. И много бих се радвал, ако имаме аналогична позиция и в други тристранни срещи, тъй като, за съжаление, другаде, при други ем, преговори, не сме били така притиснати от времето. Много ни притискаше времето и много бяхме. Ем, притеснени от неговото изтичане при постигането на споразумение. Благодаря. Ламберт Ван Нисълрой. Е, Благодаря. Смятам, че направихме голяма стъпка в правилната посока. Всъщност, постижението ни се състои в това, че може да бъде прието решение до 1 януари. Това е наистина важно, защото във време на криза сме длъжни да запазим темпото. Така че измененията в пакета да се превърнат в действителност, да бъдат изпълнени на практика. Има още много аспекти извън това, което обсъждаме тук. Ние обърнахме внимание преди всичко на макроекономическите условия. Какво ще стане, ако в дългосрочен план държавите членки не изпълнят договореното? за економическата и финансовата политика на Съюза. Това е сериозен въпрос. Някои от колегите казаха днес. че ние сме със законодатели. И в това си качество не можем да разводняваме проектите. Или пък да ги лишаваме от същината им. Всъщност, сега е необходимо да се види какво ще стане в превентивната фаза. Как ще се освояват средствата, как ще се осъществява диалогът с Европейската комисия и с съвета, с държавите членки. И разбира се, ще трябва да вземем предвид конкретните препоръки за отделни страни, които се правят ежегодно. Тук говорим за най-големите инвестиционни фондове. Говорим за фондове, които съставляват 45% от инвестиционната част на Европейския съюз, на бюджета на Европейския съюз. Възможно е в последната минута да имаме възможност да коригираме ролята на парламента според мен бе много по-голяма, отколкото в преговорите за пакета от два акта и пакета от 6 акта. Трябва да прочетете текста. Комисията ще приема своите решения. След това отчитаме конкретни ситуации, след това започваме преговори диалог. На следващ етап чуваме отново комисията. Значи, тук успяхме да отразим, въпреки специфичните условия, положението в някои държави членки, които са засегнати от масова безработица, от много голям економически спад. Така че компромисът е най-доброто възможно решение, нека си го кажем ясно. Тук не говорим за идеите на съвета или за идеите на отделна държава, член на съвета. Тук сме изправени пред резултат от преговори с парламента. Сега предстои пленарно заседание. И сме длъжни да вземем предвид финансовата и економическа политика, както и решенията приемани във връзка с тази политика от парламента. Смятам, че до тук постигнахме възможно най-добрия резултат и за него трябва да се борим. До голяма степен успяхме да прокараме позицията си. Не сме се отказали от принципа на сближаване в Европа. Териториалното измерение на сближаването е отразено в Лисабонския договор, а след това и в регламентите. И то ни задължава да се съобразяваме и да отчитаме положението на онези страни, които са по-напред в процеса на европейска интеграция, чрез метода на засилено или задълбочено сътрудничество. Направихме много фундаментални предложения от към съдържание и парламентът бе този, който зададе общата рамка за текста. Съветът не беше готов в началото да изменя текста. Това, което искаше съветът, бе да се запази политиката съществувала до сега и от сега нататък да се инвестира пак по същия начин, както до тук. Опитахме се да пресечем заедно с съвета този Рубикон и за това проведохме повече от 80 съвместни срещи. Говорим за истинска реформа. Не мога да се съглася с всички, които твърдят, че това е отстъпление от принципите на сближаването не е отстъпление. Ние принципите на сближаването и политиката на сближаване ги актуализираме, усъвременяваме. Днес в Португалия добре образованите инженери живеят е, в Португалия, защото успяхме там да създадем възможности за разкриване на работни места. Сега в Португалия има 60% повече магистрали на глава от населението, отколкото в Германия. На времето добре образованите млади хора и излизаха от Португалия, напускаха страната, за да търсят работа другаде. Социалният фонд позволява на хората да се обучат и да останат в страната. Съществува политиката за озеленяване. и някои нови елементи бяха добавени към нея. 50% от инвестиционните фондове сега могат да бъдат заделени за студенти. които искат да специализират. Да кажем в областта на информационните и комуникационни технологии. А това е предпоставка за още по-задълбочено сътрудничество в Европа в информационно-съобщителната област. Утре в парламента ще има една голяма демонстрация. Двама комисари за научните изследвания и за регионалната политика ще се срещнат с Комисията на регионите и с госпожа Хубнер, за да обсъдят темата за интелигентната специализация. Ще има и представители на националните парламенти, за да се разясни и пред тях същината на новия пакет. В миналото, преди 10 години, имаше сближаване за бетона и стоманата. А сега се опитваме да вникнем в потребностите на инфра... на, на регионите. Те не се нуждаят само от инфраструктура. Трябва ясно да си дадем сметка, че тази политика е насочена към борба с кризата и тя не може да се отлага за по-късно. Длъжни сме да преоткрием силните економически страни Евро... на Европа силните и економически предимства. И това трябва отново да се обсъди. Естествено, че тук има една сянка, тази на макроекономическите условия, но засенчва ли тя всичко? Искам ясно да бъде какво е станало, по какви глави, по кои части са водени преговори и са приети решения. Това е много важен политически акт. Сигурен съм, че ще има изменения преди разискването в пленарно заседание. Но и Гърция ще се ползва от този нов подход. Е, много повече шансове за успех ще има страната, отколкото само да се влагат пари в летища и в е, магистрали. Нещо, което вече съществува. Само след няколко години, може би, една част от летищата, изградени с европейски пари, дори ще се окажат фалирали. Това е един добър пакет, той съставлява добра отправна точка. Длъжни сме да направим разлика между съдържание и правила – Аспектът на макроусловията е много важен. Е, господин Хризогелос. Μια συνεκτική на συνοχή. Да, благодаря. Действително, но имаме нужда от истинска политика по сближаване. Напълно съм съгласен с вас, господин Ван Истерой. Но няколко примера позволете да видям. Гърция. продължава да устоява желанието си да изгради тези четири магистрали. Не знаем, разбира се, как ще се развият нещата, но договорите са подписани и ако а, се откажем, ще трябва да платим повече от 2 милиарда. Участват германски, френски и испански дружества в проекта за строеж. Добре, нещата трябва да се променят, но какво се случва сега? Е, с страни, които ще получат 600 милиона, например, за изграждане на инфраструктура. Много средства са вложени, казвате, в тази област. Да, добре, но нека регионите да имат възможност да разискват всичко това по отношение на безработицата. Сега няма средства за създаване на дружество, няма средства за младите хора, които навлизат в професионалната си кариера, ако липсват средства за всичко това а от друга страна няма и альтернативен начин за финансиране на тази дейност, как можем да изградим последователна политика? Искаме да постигнем всички заложени от нас цели. Вече сме свидетели на всичките тези планове за отписване на кредити, на дългове и така нататък, но е нужно да постигнем устойчиво развитие. Ако продължава да се успи, отписват е, е, дългове, ще имаме ли възможност за устойчиво развитие е въпроса ми в нашата страна се стигна до конкретен успех по отношение на дефицита и излишъка, но все още има много какво да се направи. За какво става въпрос, когато говорим за макроекономическите условия? Не бива да забравяме и ползите, в крайна сметка. Бихме желали да се промени политиката. И нашата група е от, сред тези, които са за промяна. Защото е, модела на е, растеж в нашата държава до сега не е, е бил устойчив. Нужно е обаче да подходим справедливо, да постигнем равновесие. Производствената база е напълно унищожена в моята държава. Хиляди малки и средни предприятели трябваше да закрият своята дейност. Има много високо ниво на безработица. И много хора нямат никакви застраховки, нямат никакви осигуровки. Къде ще продължим от тук нататък? Председателя, нека да приключим тази дискусия по този въпрос. Благодаря на всички за вашата прямота. Благодаря за това, че изразихте всички ваши съображения, вашата тревога. Но знаете, че не бива да съдим едностранно, трябва да анализираме изцяло процеса, трябва да осъзнаем, че наистина Европейският парламент е вложил изключително много усилия по посока е, усъвършенстване е, политиката в областта на заедостта, развитието на регионите. Благодарим на докладчиците за работата до сега. Наистина до тук отлично сте се свършили работа. Надявам се, че след разискванията в пленарна зала също ще продължите успешно да работите като председател на комисията. Ви благодаря. Извинете, не забелязах, че и вие желаете думата. Е, е, Госпожа Краца, благодаря. по същество, но също така и процедурен въпрос ще разгледам. Току-що бе направено едно предложение. Мисля, че а, стана дума за факта, че всяка намеса, която ние осъществяваме по отношение на политиката за сближаване, трябва да отговаря на истинските условия, които съществуват днес в Европа, включително във всички държави членки и в държавите членки, в които се развива политиката по сближаване особено. Необходимо е да разберем какво е мнението на гражданите, да направим оценка на постигнатото в нашите държави при тези изключителни обстоятелства. Мисля, че това е изключително важно и за нашата работа като комисия имайки предвид и държавите, които по-настоящем получават финансиране в рамките на такава програма. Това е много важно сега, когато гласуваме. Трябва да бъдем в състояние да следим изпълнението на политиката в съответните държави, в които се провежда програмата. Необходимо е не само да говорим за пакет е, мерки, интересувани цялостното изпълнение на е, програмата. Подкрепям казаното от колегата, който се изказа преди мен, но също така обръщам се и към колегите, е, които не непременно е, представляват е, позиция на страни, които не са засегнати от политиката на тройката, председателката. Нека да приключим с тази точка от дневния ред. Нека сега да чуем докъде стигнахме с регламента по четвърта точка от дневния ред. Господин Власък. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми кратко да се изкажа по този доклад за финансовото управление. За някои държави членки, които изпитват затруднения с финансовата стабилност – и относно правилата за освобождаване от задължение за финансиране. Тук трябва въпрос за отхвърляне на правилото N плюс 3. Това означава, че нашата цел е да подпомогнем тези държави, а на второ място увеличение с 10% пункта и удължаване на периода за финансиране, както и а, реорганизацията на приоритетите. След гласуването ще можем да подходим по-гъвкаво към темата – имайки предвид позицията на Европейската комисия и съвета. Ние направихме нашите отстъпки по отношение увеличаването на средствата, но по 79 та точка през месец октомври на първата тристранна среща комисията, Европейската комисия и съвета се ангажираха с приемането на компромис Кипър, Румъния, Ирландия и Латвия. Това са засегнатите държави членки. Това би означавало, че средствата няма да бъдат напълно изразходвани 2 милиарда и 300 милиона все още можеха да бъдат използвани, но комисията не предостави тези средства, защото бе а, на противна позиция и следователно а, от тук на сетне а, се разгледа проблема на бюро и вчера на Корепер. Компромисното решение, което се предлага е за предоставане на а, средства и удължаване на срока за Унгария 500 милиона евро. Но нямаше мнозинство в е, съвета относно направеното предложение. На тристанна среща вчера не успяхме да постигнем до компромисно решение. Съвета не отстъпваше от своята позиция. Аз се обърнах към двете институции с призива, че това не е правилният подход, когато се водят преговори между равнопоставени партньори. Ние бихме желали да се увеличи бюджета и освен това заявихме, че трябва да се предложи ново предложение. В хода на разискванията стана дума какъв е начинът да се постигне компромис което всъщност би трябвало да доведе до намаляване на тавана и плащанията да се извършват през няколко години, през период от няколко години. Вчерашната тристранна среща приключи с решението да продължим в Страсбург започнатата тристранна среща. и през месец ноември на заседанието на комисия ще дискутираме този проблем, а ще се гласува в пленарна зала през месец декември. Председателката, преди да дам думата на Виктор Бощанаро, искам да кажа, че тук предизвикателството е че е, досието трябва да влезе в сила своевременно, в противен случай изтича е, времето на акта. Позволете сега да се изкаже народния си език румънски. Благодаря. Поздравявам господин Ламбърт за изключителните резултати, които бяха постигнати, които под... днес подкрепихме. Защото националните правителства ни оставиха просто с вързани ръце. Що се отнася до N плюс 3 и казаното току-що от докладчика господин Власък. Двете тристранни срещи се провалиха по отношение постигане на компромиса. Това беше тяхната цел. Така стоят нещата. И спешно се нуждаем да приключим а, преговорите. Времето не е на наша страна. Имайки предвид всичко това, чутото от нас че вчера ни води на мнение, че на практика всички а, са на такова мнение. Госпожо председател, много ви моля Дайте ни възможност много бързо да реагираме в рамките на нашата комисия по този проблем. В сряда преди обяд ще има ново заседание на Корепер тук в Брюксел и темата ще бъде дискутирана. Компромис би могъл да бъде получен, постигнат, но може и да не се постигне. В крайна сметка, поне знаем, че ще се проведе заседанието на Корепер на този ден. Това е, е увереността ни, която увериха ни от комисията и от съвета. Така че, е, необходимо е на тристранна среща да се е, разискват решенията, до които достигне Корепер. Тристранната среща може да се проведе среда с обяд или четвъртък преди обята. След това в Страсбург следва да се организира изварено заседание на Комисията по регионално развитие. Изключително важно е да приемем резултата от предстоящата тристранна среща, за да може да се стигне до гласуване в пленарна зала по време на следващото заседание в Страсбург, а не по време на последната пленарна седмица през месец декември. Защото, както казах, времето не е на наша страна. Подготвих предложението заедно с НП, АЛДЕ, Обединена левица и Зелените. Така че много ви моля, нека да подходим спешно по този неотложен въпрос. Надявам се, че по този начин ще можем да постигнем при успешно приключване на преговорите, защото време времето ни притиска. Това е изключително важно, разбира се, за заинтересованите е, държави членки. И има рискове, ако оставим доклада за заседанието през декември. Господин Ласек. Пани председкиня, е, я еном хци е, и оста... Благодаря, госпожо председател. Искам само да запозная колегите с факта, че осъзнавам, че времето ни притиска. От друга страна, обаче, трябва да сме наясно, че съветът не предложи никакви компромиси на тритранната среща, така че е, вината не е у нас. Нямаме е, как да подходим от тук на, на сетне, ако не дойде предложение за да можем да продължим преговорите от страна на съвета. Казаха ни, че може би ще има друга възможност. Комисията е против обаче. Така че не мисля, че трябва да ускоряваме процедурата, за да предложим споразумение различно от онова, по което имаме съгласие с вчерашна дата. Съгласни сме с председателя, с комисията се постигна съгласие, че най-добре ще бъде за нас да заседаваме а, във вторника по време на пленарната седмица в Страсбург. Ако постигнем съгласие тогава, няма да има проблем да а, разискваме темата на заседание на Комисията по регионално развитие. Това е споразумението ни от вчера. Eh, e Господин Ван Нистерой, не говоря в качеството си като докладчика, а като член от НП, участващ в преговорите. Има различни измерения на преговорите и времето е едно от тях. Сега е ясно, че времето е изключително ограничено. И ние вчера трябваше да постигнем съгласие. Сега разбирам, че ще има ново заседание на Корепер следващата седмица. Добре. Тогава би следвало да имаме е, изверено заседание на нашата комисия. Готов съм за това. Е, не знае господин Власек е, какво желае. Аз мисля, че ние трябва да се приспособим към променящите се обстоятелства, за да имаме успех като преговарящи, имайки предвид и конкретно обстоятелствата. Не бихме искали да застрашим изпълнението Аз съм консерватор, в крайна сметка. Не зная е какво е позицията на социалистите и демократите. Не зная какво господин Власек предприема в своята група, но аз съм готов да дам нужното от себе си, за да можем да постигнем разрешение. Винаги сме готови да проведем извънредно заседание в Страсбург. Ако, разбира се, това се налага. Разполагаме с такива правомощи. Много добре знаем това. Това следва да се случи. Би било по-лошо, ако не направим необходимото и в крайна сметка обстановката се осложни още повече. Тогава наистина нещата ще бъдат още по-лоши трябва да използваме времето, с което разполагаме председателя. Много ви моля бъдете по- кратки в изказванията си. Следващата седмица е трудна. Социалистите не са тук. Цялата седмица е много трудна. Е НП също има различни предвидени действия и дейности, които ще бъдат извън Брюксел, така че наистина много е важно да осъзнаем това. Добре е да задаваме във вторник в Страсбург и е, може би единствено четвъртък преди обяд можем да проведем извънредна среща в Страсбург на Комисия регионално развитие. Нори и това да направим, няма да бъдем в състояние да се подготвим за гласуване през е, е, седмицата ноемврийското заседание на парламента в Страсбург. Благодаря, Костанца. Е, Благодаря ви. Госпожо председател, изцяло подкрепям казаното от Виктор. Ако има възможно решение, то тогава трябва да го последваме. Нека да се видим в Страсбург във вторник, а след това да организираме и тристранна среща. Ще има и заседание на групата. Всички, които участват в преговорите, ще бъдат в Брюксел, така че не виждам проблем да се организира тристранна среща. Зная, че е доста сложно това начинание, но се радвам, че все пак ще имаме възможност да дообсъдим въпроси през декември. Никой не знае какъв ще бъде резултата, затова нека да се възползваме от всички възможности, за да стигнем до компромис с съвета. Ако отложим всичко за декември, това означава, че това ще бъде единствения ни и последен шанс. И ако тогава нищо не се получи, няма да имаме възможност за евентуални корекции. Затова наистина приветствам идеята за тристранна среща следващата седмица, председателката. А, да, трябва да го направим. Въпросът е дали ще може подготвителните действия да бъдат извършени, за да гласуваме през ноември. Но ще проверим, както казах. Господин Лухан. Много оратори имаме и само 10 минути, така че бъдете кратки, ако обичате. Благодаря ви, госпожо председател. И аз съм на мнение, че трябва да имаме тристранна среща преди заседанието на Корепер. Тя трябва да се проведе колкото се може по-бързо, поне по мое скромно мнение. Не съм сигурен, че мога да подкрепя пасивната позиция на господин Власък. Това, което той казва, ако успеем добре, ако не, жалко. Аз не мисля, че трябва да имаме подобна позиция в нашата комисия. Подкрепям казаното от Ламберт и Констанца. Наистина трябва да гарантираме осезаеми резултати. Затова трябва да помислим и как точно да постъпим. Нека да помислим защо и с нощи не успяхме да постигнем никакви осезаеми резултати. Докладчика в сянка се опитва да спечели в някои отношения в полза на собствената си държава. А съвета ясно изрази, че това не трябва да се случва. Или поне не по начина, по който а, го прави докладчика в сянка. Той може да изрази ясно позицията на НП на тристранната среща. Докладчика Сянка каза също така, че иска да наложи собствените си идеи и дори може да компрометира резултатите от тристранната среща. Нека да проявим политическа зрялост и да направим така, щото доклада да бъде прият. По мое мнение, декември е прекалено късно. Нуждаем се от консолидирана позиция. Необходимо е също така да помислим как точно ще поступим. Трябва да а, постигнем и обща позиция с тези, които са против. Председателката, благодаря ви. Знаем, че имаме а, предизвикателство в отношенията с съвета а, сред политическите групи. Трябва да излезем с някаква единна позиция преди да отидем на тристранната среща, защото не може да имаме различни позиции по време на тристранния диалог. Господин Маринеско, благодаря, госпожо председател. Нека да сме сигурни, че всички предлагаме едно и също. Нали така? Всички предлагаме тристранна среща следващата седмица. А, прави сте, когато казвате, че съвета трябва да предложи нещо, но заседанието в съвета е в сряда сутринта. Така че позицията на съвета ще бъде една и съща, без значение дали ще говорим за сряда сутринта или за а, пленарното в Страсбург. Важно е кога ще се проведе тристранната среща. На нея трябва да има шанс да постигнем съгласие, за да може в четвъртък на председателския съвет да се включи тази точка в дневния ред на пленарното заседание в Страсбург, което означава, че на специалната среща на Комисията по регионално развитие може да се гласува първо, след което да се гласува и в пленарна зала. Моята молба е да постъпим по този начин. Да имаме тристранна среща следващата седмица, защото ако отложим нещата за декември, има голяма вероятност да не се публикува в официален вестник, което означава, че всички държави членки, които участват, ще са губещи председателката. Мисля, че всички имаме една и съща цел – Проблемът е, че вчера на тристранната среща вие се съгласихте да няма тристранна среща следващата седмица. Съвсем накратко, съвета и комисията заявиха, че са готови да се срещнем във всеки един момент след заседанието на Корепер. Председателката, добре, тогава ще се опитаме да направим всичко в графика. Господин Силаги. Благодаря, госпожо председател. Рискуваме да загубим 4 милиарда поради липса на солидарност с нашите колеги. От солидарност вчера се съгласихме да продължим дискусиите. Говорим за 500 хиляди от една страна, но да не забравяме 4 милиарда, които можем да загубим. Наистина рискуваме да загубим тези 4 милиарда. Благодаря, казва председателката. Сега Игор. Благодаря ви. Тук обсъждаме процедурата, но нека да не забравяме съдържанието. Ясно е, че съвета подкрепя само ангажиментите към две държави Словакия и Румъния. Ще се продължат възможностите за поети задължения към тези държави. Не е добре а, нивото на тавани, които имаме. Господин Власък ни обясни, че Словакия е седма в списъка от държави членки, в които имаме а, лоша економическа ситуация. Но трябва да разберем едно. Не можем да протакаме до безкрай този случай. Съвета трябва да има позиция по отношение на тези две държави. И защото ако не сме съгласни по нищо, няма да подкрепим и тези две държави. Това е основното, което трябва да разберем можем да разберем, че си има някакви граници, но всичко трябва да се прилага до края на тази година, защото в противен случай трябва да водим преговори, за да се удължи срока, но нека в крайна сметка да не загубим всичко. Господин Алвес. Благодаря, госпожо председател. Изцяло подкрепям казаното от докладчика и подкрепям всичките му твърдения. Но, както каза господин Вастен Рой, не може да поемаме риска от пълна загуба. Затова съм съгласен с графика, който предложиха колегите. Нека да стигнем до крайен резултат колкото се може по-бързо председателката. Да, ще се опитаме да приключим с нещата преди председателския съвет в четвъртък. С нощи говорих с председателството и те заявиха, че работят по новия компромис, така че явно и в съвета ще има пробив. Там също работят усилено. Господин Васък, благодаря ви. Ще се опитам да обобщя дискусиите. В отговор на господин Лухан бих искал да кажа следното. Тристранна среща преди заседанието на Корепер е безсмислена. Тристранната среща може да се проведе едва след заседанието на Корепер. На въпроса защо не постигнахме по-добри резултати вчера – Предложението на председателя за заседанието на Корепер не беше прието. Затова очакваме компромисно предложение след Корепер, така че нямаше върху какво да преговаряме. Ако се страхувате, че средствата за Словакия и Румъния ще бъдат изгубени, или ако се страхувате, че те могат да бъдат намалени, то тогава ви приканвам да погледнете последната альтернатива, която стои пред нас. Представителите на различните политически групи днес ми заявяват различни позиции от тези, за които получих мандат. Ако сте съгласни да приемем позицията на съвета, и ако ще говорим само за Словакия и Румъния, то тогава няма нерешени въпроси. Но вчера на преговорите моята позиция беше съвсем различна. Господин Дойч може да потвърди, той представляваше НП. С него се опитахме да водим преговорите в тази насока, в която имахме мандат.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 се спря на това, което аз казах, за това трябва да отговоря. Да напомня на господин Власък, че той е докладчик, той е водещ преговорите, така че той е основният отговорник, е, може би е позабравил. Във връзка с графика на, преводи, на преговорите, извинете, а, нека да ви напомня, че вчера вие сте изложили нашата позиция. Дори господин Дойч да е представил позиция, която НП не е подкрепила. Позицията на господин Дойч не отразява позицията на НП като цяло. Вчера на подготвителното заседание на НП обсъдихме именно този въпрос. Нашата позиция е съвсем различна от тази на господин Дойч и тази, която той изразява на тристранния диалог. Могат, можем да повторим тристранната среща от вчера, където и господин Власък ще може да изрази различна позиция. Господин Маринеско. Да напомня, че вчера на подготвителното заседание имаше ясна позиция за НП да се подкрепи позицията на съвета по този въпрос. Това е единствения нерешен в доклада. Председателката. Проблемът е, че по-настоящем нямаме позиция на съвета. Съвета работи по новата си позиция, така че нещата са доста сложни, но ще се опитаме да ги решим на време. Виктор, обещавам ти, че ще направя всичко възможно. Господин Бощинаро. Да, само да спомена, че съвета има позиция. Ако позицията беше най съща за съвета и за комисията, имайки предвид, че НП днес официално ни заявява, че се ангажира да се придържа към позицията на съвета в предишния вариант, то тогава, ако и Алде са съгласни, това официално означава, че имаме ясна позиция на мнозинството в полза на предишната позиция на съвета без никакви изменения. Благодаря, Ламбер. Благодаря ви. В качеството си на докладчик и на докладчик в сянка мога да ви напомня, че трябва да продължим участието си в тристранните срещи, за да стигнем до компромис с съвета. Очаквах да стигнем до компромис вчера, но това не се случи. И ако мога така да се изразя, ако Светия Дух не ни помогне, ако не може да се стигне до позиция, която да се споделя от мнозинството, какво ни оставя? Ми оставя ни единствено позицията на съвета. Понякога се сблъскваме с проблеми, но не трябва да отклоняваме отговорността си. Председателката, с това искам да приключим тази точка от дневния ред, освен ако докладчика не иска да допълни нещо. Добре, ще постъпим по начина по който поиска мнозинството. Благодаря на всички. Няма нищо по точка разни. Следващата среща на 27-28 ноември. Закривам заседанието. zmieni, gdyby się